Good afternoon, colleagues. Добър ден на всички колеги. Извинения за закъснението. Започва съвместното изслушване върховенството на закона в предприсъединителния процес. Искам да приветствам всички членове на Комисията по външни работи, както и разбира се членовете на нашата комисия. Това изслушване ще се излъчва по интернет. Всички ваши изказвания ще бъдат записани и ще бъдат на разположение на вебсайта на Европейския парламент с съответния превод. Имаме превод на всички езици, с изключение на датски. И така, днес ще обсъждаме напредъка и предизвикателствата на кандидат-членките по отношение на върховенството на закона, така наречените копенхагенски критерии насърчаването и спазването на ценностите, заложени в член 2 от Договора за Европейския съюз, са ключов елемент за всяка кандидатстваща държава. Задълженията по тази линия продължават да въжат и след като една държава се присъедини към Европейския съюз. Практиката показва, че контролът върху тези критерии може да е малко труден постфактум, затова днес ще обсъдим как можем да подходим към тези глави, касаещи върховенството на закона на предприсъединителна фаза и как да засилим културата, свързана с правовата държава в дългосрочен план, съгласно втори член от договора за Европейския съюз. Вие знаете, че нашата комисия е в сърцето на много инициативи и дейности, свързани с основните права и върховенството на правото, върховенството на закона на територията на Съюза. Мерки срещу сериозно нарушаване на тези ценности от страна на държавите членки са заложени в член 7. Има процедура, има и а, механизъм за санкции, който също е заложен в член 7 за системни нарушения. Ситуацията, свързана с тези процедури и механизми, доста често се обсъжда напоследък. Член 7 се споменава поради ситуацията в Полша и Унгария, за която всички знаете. През юни месец 2018 е, година в нашата комисия се сформира група за а, мониторинг на върховенството на закона, като нейния мандат а, са върховенството на закона и борбата срещу корупцията в конкретни ситуации, като например Малта и Словакия. В следващия пленарна, следващата пленарна сесия Работната група ще излезе с резолюция. Все повече ни притесняват нарушенията в това отношение, свързани с втори член. Две резолюции имаше през октомври 2016 и 2018 година, които призовават да се установи един постоянен и обективен механизъм, който да защитава демокрацията и върховенството на закона. Комисията трябва да излезе с съобщение за мерки в тази посока, така че за мен е удоволствие да ви посрещна на днешното изслушване. Имаме гости от академичния сектор, от академичната общност, от Съвета на Европа. Ще се радваме да чуем и вас. Както казах още в началото, това изслушване се провежда съвместно с комисията АФЕТ. Заместник председателя на тази комисия тук, е тук днес с нас. Ще му дам думата, а, за да кажа няколко думи. Господин Хавиер Кусо, имате думата. Благодаря. Моля, служете си слушалки, защото ще се изкажа на испански. От името на комисията АФЕД, аз също искам да ви приветствам на това съвместно изслушване – Мисля, че момента е удачен за него. Наскоро изпратихме две делегации от нашата комисия на Западните Балкани в Сърбия и Косово. Имаше и посещение в Албания и Северна Македония. Три от тези държави са кандидат членки, а една Косово е потенциален кандидат. Сърбия и Черна гора са единствените държави, които в момента а, преговарят а Албания и Северна Македония се надяват тази година да започнат преговори. Към момента пред присъединителния процес предвижда най-напред да се разгледат основни положения, като например върховенството на закона, но като че ли вървим назад в това отношение много често. Върховенството на закона в Западните Балкани и Турция е доста притеснително, така че добре е, че днес имаме гости на високо ниво, които надяваме се ще хвърлят светлина върху ситуацията и ще ни разкажат какви са вариантите за политики, които да обърнат тази тревожна тенденция. С това ще дам думата отново на господин Мораес. Благодаря, господин Кусо. Мога да ви представя гостите, които участват в първия панел. Това са нашите експерти, господин Кристиан Данилсън, Той е директор на Генерална дирекция политика за съседство и преговори за разширяване. С нас е господин Джани Буквичо, той е председател на Венецианската комисия в съвета на Европа. Започваме с господин Даниелсон. Заповядайте, имате 10 минути, за да се изкажете. Благодаря. Благодаря, господа председатели, уважаеми членове на двете комисии. Много се радвам, че мога да говоря пред вас по една тема, която наистина е много важна за отношенията ни с държавите, които вървят по пътя на присъединяването към Европейския съюз. Върховенство на закона е изключително важна тема. Първо ще ви обясня защо това а, е така, защо тази тема е толкова важна в този процес и след това ще ви представя стратегическия подход, който сме възприели по тази тема. Ясно е, че върховенството на закона е много важен елемент, поради простата причина, че Европейския съюз е съюз изграден на основата на върховенството на закона. И всички държави, които желаят да се присъединят, трябва да спазват европейското законодателство. Член трети е, казва, че всички държави, които кандидатстват за членство, трябва да спазват е, и да работят за общите ценности. Върховенството на закона е една от тези ценности. Това е един от най-важните критерии от е, Копенхаген, наред с защитата на човешките права и свободи. Мисля, че гражданите на Балканите а, желаят а, да живеят в държави, които са благоденстващи, насърчават равноправието, ръководят се от върховенството на закона и независима съдебна система а, и в които демокрацията се налага с честни и справедливи избори. Постигнат е значителен напредък, както по отношение на законодателство, така и по отношение на преодоляването на ужасното наследство от вълните. Държавите, някои от държавите все е, вече са близо до спазването на изискване критериите, други не, а трети се връщат назад. Така че са необходими още условия, за да се заздрави демокрацията и за да станат необратими реформите по отношение на върховенството на закона. От 2012 година прилагаме нов подход в преговорите за присъединяване. Подход основан на а, извлечените полуки от досегашните предприсъединителни процеси прилагаме така наречената засилена схема за преговори с критерии, планове за действие, пътни е, карти по глави 23 и 24, две много съществени глави. Критерии за започване на преговорите и критерии за завършването им. Въведени с мерки за гаранция, за да могат те да гарантират баланса в преговорите. Комисията може да реши да спре преговорите по определени глави и в случай, че системно и сериозно се нарушават човешките права и върховенство на закона, преговорите могат да бъдат прекратени. Водещият принцип е най- на първо място да се поставят най-важните неща. В този фокус върху тези най-важни неща, сред които е върховенството на закона са гръбнака на нашата политика за разширяване. Основните е, критерии са върховенство на закон, е, е, спазване на демократичните принципи, конкуренция и така нататък. Това са основните приоритети. На трето място, Европейския съюз продължава да бъде най-големият донор в региона, така че разполагаме с силен финансов инструмент, начало с ИПА, инструмента за предприсъединителна помощ, на стоеност 11 милиарда и половина долара, увеличен дори на 11,7 милиарда. За ИПА 3 2021-2027 година предлагаме увеличение от 30%, т.е. 14,5%. Тоест разполагаме с значителни ресурси, които се използват до голяма степен за работа по основните проблеми, например реформата на съдебната система и заздравяване на демократичните институции, като парламента и други такива. Тези, ние използваме тези, този инструмент, за да наложим санкции върху наредностите. За пример ще дам Турция. Значително са намалени инвестициите. Голяма част от и средствата се пренасочват за да финансират защитници на човешките права. Прилагаме също така нова методология за отчитане и за измерване на напредъка, за да имаме сравними стоености. Ние непрекъснато се опитваме в допълнение към това да даваме конкретни насоки. И този нов начин на отчитане прави процеса по-прозрачен, както за политиците, така и за гражданите. Този механизъм за докладване трябва да осигури по-голяма възможност за наблюдение на всички заинтересовани страни. От по глави 23-24 давам конкретни целенасочени насоки. Накрая през феврари 2018 комисията пое конкретни задължения по отношение на Западните Балкани, приемайки стратегията за Западните Балкани. Това означава, че Европейския съюз се ангажира в региона, но също така сме казали, че пределно ясно, че е, членството няма да се случи само по себе си, а иска много отдадена работа и значителна трансформация на е, държавите. Е, на първо място върховенството на закона, реформа на економиката и помирение. Декларацията от София подчертава още веднъж, че Европейския съюз възнамерява да продължи своето разширяване на всички равнища. новите моменти в момента се опитваме да ги предлагаме. Опитваме се нашето сътрудничество в областта на върховенство на закон да стане по-оперативно и някои от европейските агенции, Европол, Евроджаст, се ангажират повече. Също така сме въвели инструменти за мониторинг на реформата на съдебната система, събираме база данни, съвета на Европа има индикатори, това са само някои от примерите. И също така в борбата срещу организираната престъпност и а, а, корупцията са въведен, е въведен мониторинг. А, също така подкрепяме гражданското общество и независимите а, медии. Ще приключа с един пример а, за нашата, нашата по-голяма ангажираност в областта на върховенството а, закона. А, ние преминаваме сега плавно към едно по-оперативно сътрудничество, една по-оперативна подкрепа. Е добър пример е един проект, а, съфинансиран от комисията и Германия и а, осъществяван от консорциум между експерти от Германия а, а, е, и Холандия проекта за борба с организираната престъпност. Конкретен резултат е едно от на най-големите количества задържани наркотици от черногорската и италианската полиция. Конфискувани са наркотици на стоеност 200 милиона евро. Така че процеса на разширяване днес е, е, се разглежда по-съобхватно, отколкото преди. Основава се на ясни е, условия. Всяка държава трябва да изпълни критериите. Нашия ангажимент никога не е бил толкова интензивен, колкото днес и възоснова на изводите направени в София, ние продължаваме да се ангажираме. Държавите от региона обаче също трябва да покажат резултати и да покажат, че имат политическа воля и също са поели ангажимент. Благодаря. Благодаря. Сега ще дадем думата на председателя на Венецианската комисия. Thank you, Mr. Co-Chairman. Благодаря, господин съпредседател. Уважаеми дами и господа, е, важността на върховенството на закона е основен елемент на процеса на присъединяването. Европейския съюз е една, една общност, е, ръководена от закона. Само държави, които могат да прилагат е, да прилагат да бъдат ръководени от върховенството на закона, могат да бъдат членове на Европейския съюз. Има един списък от ценни инструкции, който дава възможност да се предостави обективно, прозрачно и равнопоставено оценяване на ситуацията. Този списък показва, че върховенството на закона не е нещо ограничено в съдебната система. Необходимо е администрацията да действа на основата на закона, а не произволно. И също така да има минимални изисквания за законотворчеството. В краткото време, с което разполагам, аз ще разгледам независимостта и безпристрастността на съдебната система като най-важния елемент. Тази независимост е важна не само за обикновените съдилища, но много повече за конституционните съдилища, които играят важна роля за установяването и защитата на правовия ред в някои кандидатски държави. Политиците понякога са изкушени да атакуват тези съдилища. Аз самия много пъти е трябвало да защитавам грузинския, турския и други европейски конституционни съдилища, както и такива институции извън Европа, е да ги защитавам от правителството и от президента. В момента ние сме е, изправени пред една популистка тенденция, в която се твърди, че спечелилите изборите дава, спечелването на изборите дава право на мнозинството да действа без ограничение. Необходимо е да се намери баланс между управлението на мнозинството и защитата на малцинствата. Що се отнася до обикновените съдебни инстанции, Съвета на Европа, както и Европейския съюз, са направили значително значителни усилия за укрепване на съдебната система в Централна и Източна Европа, както и в Европа. Трябва обаче да признаем, че в някои държави постигнатите резултати са разочароващи. Как може да обясним, че 30 години след края на комунизма, състоянието на съдебната система в някои посткомунистически страни е все още недостатъчно развита. Първо трябва да признаем, че не се дължи това на лоши правила или липса на законни правила. Всички нови демокрации държат на това. Все още има възможност за подобрение на конституционално и законодателно равнище. И ние във Венската комисия работим, Венецианската комисия, извинете, работим усилено за да постигнем такова подобрение. Действителният проблем не се състои в правните правила. Правната култура на една държава и менталитета на юристите са по-важни от формалните правила. Когато започнаха реформите през 90-те години, вероятно пооценихме значението на менталитета менталитета или смятахме, че младото поколение юристи автоматично ще развие менталитет, който да отговаря на върховенството на закона. Може би също така подценихме нежеланието на политиците да приемат независимите съдилища. Съдебната система се отчита пред обществото и тази отчетност следва да бъде отразена в съв... състава на съдебните съвети включително с гражданска квота. Когато се оценяват правилата, необходим е балансиран подход с акцент върху независимостта, но без да се пренебрегва отчетността. Несменяемостта на съдиите е, до възрастта на пенсионирането, вероятно е най-важната гаранция за независимостта на съдебната система. Необходимо е да се приемат е, някои изключения на някои основни правила, както това стана в е, Албания. Венецианската комисия прие необходимостта от действащи а, съдии, а, албанските съдилища вероятно а, не биха могли да се справят с този процес. Необходим е много сложен подход, който да отрази баланса между независимостта и отчетността както и баланс между зачитането на международните стандарти и необходимостта да се актуализират правилата според съответната ситуация, за да може да се гарантира изпълнението на правилата, трябва да продължаваме да ускоряваме подкрепата и да засилваме подкрепата от страна на съвета на Европа и от Европейския съюз за кандидат, страните кандидатки. И накрая не бива да забравя и другите фигури в съдебната система, по-специално прокурорите и адвокатите. Прокурорите могат да бъдат репресивен инструмент на правителството, но те могат да бъдат и единствените, които могат да действат срещу злоупотребите във властта адвокатите трябва да бъдат в състояние да представят пред съда и некомфортни дела. Те трябва да са сигурни, че като защитават лица, които се а, смятат а, за в кавички врагове на държавата, това не прави самите адвокати врагове на държавата. В резюме състоянието на правов ред трябва да бъде ключов елемент за решението дали да се приеме една държава като членка в Европейския съюз. Тук не може да се подходи черно-бяло. От е, една страна Европейския съюз трябва да използва влиянието си е, чрез присъединяването да настоява за напредък в съответната страна. От друга страна, перспективата за членство трябва да бъде реална и това, което бихме искали да разберат правителствата в държавите кандидат части, че те не трябва да угащат на Европейския съюз, за да бъдат приети, а да се грижат за своите граждани. Благодаря. Е, тук се говореше за Албания. Нека да продължим да говорим за Албания, защото ще дам думата сега на Тео е, Якобс, който е наблюдател в международната мисия IMO в Албания, което помага на Албания в е, процеса на проверка. Господин Джейкъбс, имате думата за 10 минути. Благодаря, господин съпредседател, дами и господа. Благодаря за това, че поканихте на това изслушване международни наблюдатели. Така ние ще имаме възможност да споделим с вас през какво минаваме ежедневно. Ние работим в рамките на международна наблюдателна мисия, т.е. имаме възможност да станем свидетели на а, забележителни събития а, в а, Албания, които целят върховенството на закона да стане норма в тази държава. С удоволствие ще представя себе си и моите колеги – Направих една презентация, която е сравнително кратка, не се притеснявайте. И така, каква е ситуацията с предварителните проверки в албанската съдебна власт? Който и доклад да погледнете по отношение на състоянието на албанската съдебна власт, ще прочетете следното, че има разпространена корупция, че няма независимост, че има политически влияния, че има връзки с организираната престъпност и групите, които се занимават с нея. Ако искате, можем да добавим а, и а, някои други елементи, като например липса на капацитет и умения. Като цяло става ясно, че гражданите на Албания не могат да се радват на добре функциониращо на добре функционираща съдебна власт и а, така да се каже няма пилот в самолета. А, това просто е власт, която не може да си върши адекватно работата. Ето защо, тъй като а, Албания все пак би искала да се присъедини в някой ден към Европейския съюз, а, беше а, предприята инициатива, на базата на която Албания да получи а, помощ и консултации. Има един член в Албанската конституция, който гласи следното. Системата за а, оценка ще а, се създаде, за да гарантира нормалното функциониране на правовата държава, независимостта на съдебната власт и за да възвърне доверието на обществеността в институциите. Това е целта на тази система какъв е нейният обхват и какви са критериите за оценка. Аз вече споменах кои са често повтараните фрази по отношение на съдебната власт в Албания. А, може би ще ви изненада, но а, критериите все пак включват оценка на имуществото на кандидатите, оценка на тяхното минало и оценка на професионалните им качества. Като цяло това означава, че всички проверени, съдиите и прокурорите, юрисконсултите и бившите съдии би трябвало да бъдат в състояние да ам, оправдаят имуществото, което имат. Що се касае до а, оценката на миналото им, проверява се дали те са били свързани с а, криминални групировки. Когато се проверяват техните професионални качества, в общи линии се оценява дали тези лица са достатъчно квалифицирани, за да работят съответно като съдии, прокурори или юрисконсулти. Тук се работи с 8 а, случая, с 8 сценария. Кой извършва тези проверки? Като цяло има три органа, които се занимават с това. Има независима комисия, тя включва 12 комисари в 4 групи, които за всеки случай се променят. Те имат 5 годишен мандат. Като цяло 2020 година юни изтича мандата на настоящата комисия. Този орган функционира като разследващ орган. При приключване на всяко разследване резултатите се а, споделят След което, ако има а, някакви недостатъци а, или някакви а, съображения, SCC биват поканени, за да дадат своето становище по предварителните резултати от разследването. Въпросната независима комисия също така функционира като първа инстанция – те взимат а, решения и се произнасят на първа инстанция. Вторият орган в а, тази система са държавните комисари. Те са двама на брой. Защитават обществения интерес. В позиция са да обжават решенията на независимата комисия по квалификации. Това се случва след като те получат препоръка от международните наблюдатели, но могат да го направят и без такава. Членовете на тези а, два органа се избират от парламента. Третият орган, това е Камарата за специално обжалване. Има седем съдии в нея. Техният мандат е 9 години. Те са част от Конституционния съд и са инстанцията, на която, при, която се, при която се обжалва. След което, а, а, след решение, което е а, излязло от, специ... от комисията и е било обжавано от държавните а, служители. Това са трите органа. Какво можем да кажем за международния надзор? Международната общност създаде така наречените операции за международен мониторинг. Те включват 8 международни наблюдателя, които работят заедно с още 60 постоянни служителя – подпомагаме процеса по оценка, за който ви разказах, като осъществяваме надзор на целия процес. Осъществяваме срещи с членовете на тези надзорни органи. Опитваме се да им даваме а, е, насоки по време на разследванията. На този етап ние можем да излизаме с е, становища, с констатации, можем също така да излезем с а, препоръка, според която решение, за което сме разбрали, не е адекватно. Ние присъстваме на а, дискусии, но не участваме в тях. Едва след като а, дадено съдебно решение е било взето, ние излизаме с нашето становище. Като цяло, международните а, наблюдатели не са глухи, неми и слепи. А, ние не само присъстваме, но имаме и своя принос. Активно участваме в процеса по предварителните проверки. За тази цел имаме и достъп до всички бази данни, които са ни необходими. В тази връзка мога да кажа, че а, за нас няма такова нещо като неприкосновеност на данните не оставаме на повърхността, напротив, влизаме в дълбочина и разглеждаме доста чувствителни данни на моменти. Какъв е резултата към момента от този процес по проверки? Нека да спомена отново, той да е действително е доста задълбочен. А на първо ниво са били разгледани 111 случая, 18 са били обжалвани, 48 а, лица са били одобрени и потвърдени. Това означава, че половината, т.е. 46 пък не са били, а, не са останали, били са освободени от длъжност. 17 са подали оставка. Разбира се, много често подобни случаи са в резултат от отрицателен резултат от разследванията. Това беше опит да ви дам представа за какво става дума. Конституционният съд, в който би трябвало да има 9 съдии, мина през подобни проверки. 8 съдии бяха освободени, само един остана. Върховният съд трябваше да има 18 съдии, но само 3 бяха задържани това показва колко са важни тези проверки. Какви бяха полуките, които си извлякохме? Процесът е по проверки, особено ако искате да бъде задълбочен, трябва да се основава на много солидна правна рамка. Този процес не може да се проведе на базата на вторични правни норми. Той трябва да бъде заложен в Конституцията и органите трябва да имат солидни правомощия, както и инструменти, с които да разполагат, за да си свършат работата. Националните органи трябва да водят процедурата, но е необходимо също така и международната общност да бъде силно ангажирана. Много неща се случват на хартия, но трябва да а, има представители на международната общност, които да се уверят, а, че, те се, а, че те са части от практиката. Това осигурява надзор и разбира се, работи в интерес на международните институции. На трето място, необходима е много задълбочена подготовка на проверките. Това отнема доста време. Важно е също така проверките да протекат по много прозрачен и ясен начин. Необходимо е да е ясна отправната точка, необходимо е да са ясни критериите, да има стандарти. В този конкретен случай ние нямаше с какво да започнем, трябваше процеса да се разработи от нула. Тоест, подготвителната фаза беше жизненно важна. Много а, важна е също така комуникационната стратегия. Гражданите трябва да бъдат информирани какви са тези проверки. Трябва да бъдат наясно и какво те не са, защото има очаквания, които а, на моменти ще, а, с които на моменти ще се сблъсквате и трябва да а, опровергаете. Важно е също така да има място за международно правно сътрудничество. Проверките не са равнозначни на а, разследване, такова каквото го познаваме а, при престъпната дейност. Така че важно е да се направи разликата, но същевременно инструментите за тези проверки трябва да бъдат налични от самото начало. Съжалявам, ако влизам в твърде много подробности, но за мен това са най-важните полки от целия процес. Благодаря. Благодаря, господин Якобс. Сега преминаваме към третата част на нашето изслушване. Към темата отвъд присъединяването. Нашият гост по тази тема е господин Кмезич от Центъра за изследвания на Юго-Источна Европа, университета в Грац. Имате думата за 10 минути. Благодаря ви, господа съпредседатели, уважаеми членове на парламента, госпожи и господа. Чухме вече че непрекъснато се усъвършенстват изискванията към страните кандидатка от Западните Балкани, но все още въздействието е ограничено. Реформата на институциите и демокрацията не върви добре, темпът е бавен, Парадоксално е, че в някои от държавите в Западните Балкани това връщане назад започна след началото на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Така че какви изводи могат да бъдат направени от това? Какви препоръки могат да бъдат дадени? В моето изказване аз ще се спра на три е, набора от е, препоръки. Първо, инструментите на Европейския съюз за изисквания и докладване. Второ, финансовата подкрепа за държавите, санкциите и стимулите в зависимост от резултатите в областта на върховенството на закона и трето, на това, че присъединяването не е някакво техническо или правно упражнение, а е нещо за обществото и трябва да бъде направено от самото общество. Виждам, че е, резултатът от преговорите не е такъв, какъвто би могъл да бъде, има нужда от повече насоки, повече ръководство по пътя към присъединяването. Властимащите балканските държави няма достатъчно силни стимули за реформи. Те искат да запазят статуквото. Много често посланията от Брюксел са слаби и объркват властимащите на Балканите, вместо да ги насърчават има някои ефективни инструменти, като например клаузата за бонуси. Тези инструменти биха могли да бъдат ефективни, но не се използват. И накрая това, че Европейския съюз е гарант за демокрация в региона, кара Европейския съюз да неглижира някои от обратните процеса. Към момента наблюдаваме така наречените хартиени тигри. Мисиите за партньорски проверки продължават вече 20 на година. Това са мисии между експерти. Доклада Прибе разглежда връщането назад по отношение на върховенство на закона в Македония. Какво е специфичното за този доклад? Задачата беше да анализира и да даде а, а, препоръки. Е. Второ, доклада използва политическата инерция, използва изключително напрегнатата ситуация в регион. Второ, имаше пряка връзка между рамката е, между мисията и влушаването на върховенството на закона. Мандата беше да се дадат е, конкретни препоръки за мерки, които правителството да вземе и Накрая подкрепата на мисията експертите бяха дадени от Европейския а, е, съюз. Те бяха изпратени в държавата. Извода е, че доклада Прибе Цитирам. непознаването на ситуацията беше недостатъчно. Какви са изводите? Първо, партньорските проверки трябва да се основават на конкретни случаи. Второ, времето беше доста ограничено само три дни, планирането на работата трябва да включва консултации с гражданските организации. И смятам, че трябва да се промени най-малко това, че гражданските организации в региона да наблюдават процеса И ако се посочи автора на доклада, това би било увеличило неговата достоверност и неговото приемане. Важно е да не се мълчи, защото ако не се говори за нарушаването на върховенството на закона, ако се мълчи за кампаниите срещу свободните медии и гражданското общество, на практика Европейския съюз ще насърчава политическите лидери да продължат да правят това, което правят в момента. И на практика няма последващи действия от страна на Европейския съюз, поне не такива, които да не са на хартия. Що се отнася до изискванията, хората, мисля, че те трябва да се поставят не само по чисто технически начин. Да се е, посочи напредък или липсата на, на такъв, да се поддържа конкуренцията между страните кандидатки и годишно да се измерва напредък, да се налагат също така санкции, да се предлагат стимули. Искам да похваля комисията и парламента за ИПА 3, където се предвиждат спиране на средствата по Ип 3 в случай на сериозно и постоянно нарушаване на върховенството на закона. Правилата на Ип 3 взимат за основа на програмиране на помощта националните планове, което е положително. Рискът обаче е подкрепата за проекта на правителствения сектор да остане а, малка, а всъщност организациите на гражданското общество също би трябвало да се възползват от финансовата подкрепа на Европейската комисия заедно с останалите бенефициенти. И накрая трябва да се увеличи натиска не само отгоре надолу, не само от Европейския съюз върху политиците балканските държави, но и от другата страна на сандвича, така да се каже. За целта трябва да се увеличи да, а, е, капацитета и опита на е, организацията от гражданското общество, защото това би трябвало да бъде основният съюзник на Европейския съюз. А, в процеса на доближаване до стандартите за върховенство на закона и в крайна сметка до членство в Европейския съюз. И както казах в началото, това е една промяна на обществото, промяна, която би отнела поколения, докато се е, случи. Промяната само на институциите няма непременно да доведе до желания резултат, защото това, което искам да кажа тук, че трябва да, да се а, овластят а, общностите, които да искат от своите лидери да се отчитат а, а, пред тях, защото лидерите по-скоро са склонни не да насърчават реформите, а да запазят статуквото. Ако лидерите са принудени да се отчитат пред гражданското общество, това ще повлия положително на процеса на присъединяване и ще направи започнатите процеси и след присъединяването необратими. Благодаря. Сега ще дадем думата на последния оратор, господин Рашити, изпълнителен директор е, на групата за изследване на балканската политика в Прищина. Заповядайте. Най-малко, най-много за 10 минути. Уважаеми председатели, уважаеми е, членове на Европейския парламент, е, много се радвам, е, че съм тук и ще ви представя един обзор на всичките аспекти и предизвикателства, които водят до правовия ред в Западните Балкани и като ще представя гледната точка на гражданите, как мислят те. Първо, присъединяването и евроинтеграцията са ключови думи в Западните Балкани и реформи в върховенството на закона едва ли ще се случат в Западните Балкани извън рамката на евроинтеграцията. Е, и гражданите са стигнали до същото заключение не разделяме законовия ред от присъединяването. Македония скоро ще е, изпробва това. Има а, на второ място растяща пропаст между Европейския съюз и Западните Балкани по отношение на разбирането и изразяването на значението на реформите. Преди няколко години е, е, представите бяха по-близки. Сега обаче различията се увеличават в оценката, в стандартизацията на формите на върховенството на закона, виждането на местните лидери и местните местните органи на управление. И това е сериозен проблем. Тези разлики се наблюдават особено в Сърбия, Косово и Албания. В някои случаи прилагането на реформите само на хартия влушава нещата. Лидерите на Западните Балкани са научили как да правят трикове, и е, това е, води до е, промяна на приоритетите. Признаваме, всички ние признаваме, че това е реалност в Западните Балкани. Както решаването на конфликти, двустранни спорове, трябва да вървят паралелно с реформите. Някои държави могат да го направят, други не могат. Темпото на реформите трябваше да бъде много по-бързо. Поне някои а, от лидерите не успяха да постигнат целите. Северна Македония показа, че и двете неща могат да бъдат направени. През последните години беше доказано това. Това е най-добрият пример, който може да се посочи от Западните Балкани. Сърбия не иска да направи и двете. Лидерите използват политическия дневен ред, за да подкопаят реформите на правовия ред. И ако Европейския съюз не изведе на преден план реформите, по отношение на Сърбия, скоро ще стане късно. В Сърбия се а, разпространява становището, че колкото повече глави отваря Сърбия, толкова по-малко демократична става. В Албания има опозиция на промените в статуквото. Има силна опозиция от страна на правителството също така. Мога да раз разширя тази идея. Ако правителство не получи помощ, напредъка ще спре и ще се върне назад. Косово е в задънена улица. елитите, правителството и опозицията не са готови за трансформация. Ще перспективите ще, за еврочленство ще вървят много бавно. Перспективите за статут като кандидат, страна кандидат, ще бъде свързан с, с компромис. Косово направи много за диалога за безвизовия режим но а, ние виждаме известен регрес през последните няколко месеца. Важно е да се, каже, да се каже, че гражданите не виждат ползите все още от реформите. Само гражданите на Черна гора са били засегнати за добро. А, а, в някои случаи обаче в тези държави са се върнали към тъмното минало. Хората имат много малко пари. Например, в Сърбия ръководството не успя да се отчете пред Европейския съюз. Президент Вучич може би ще реагира и ще потуши протестите. Връщането на режима от типа Груевски в Македония а, също така се дава проблеми. В Косово гражданите имат все по-голям интерес към решаване на проблемите с Сърбия. А, има неудовлетворение от правителството и разочарование, което се отнася също така и за Албания и Сърбия. Достъпа до правосъдие продължава да бъде трудно. Има разочарование и разширяваща се пропаст между хората и институциите в региона. Както ние казваме, в някои случаи правителствата използват реформите като средство срещу опозицията, например в Сърбия и Албания. Опозицията се противопоставя на реформите, като се опасява, че ще загуби контрол, както това става в Македония. В някои случаи след 5-10 години няма да се търсят реформи. И а, също така има популизъм в Европа. Популизма е свързан с позиция против миграцията, а в Западните Балкани популизъм означава да станеш националист това, което Груски направи между 2008 и 2016 година, може би Сърбия и Косово ще направят, ако не се постигне споразумение между двете. Има признаци на растящо напрежение между двете държави, защото там стремежа е да се остане на власт на всяка цена. Елитите в Западните Балкани се, спред, се сприятеляват вътре в Европейския съюз. Например, Унгария а, разглежда по по-различен начин този въпрос. За разлика от преди 20 години, правителствата и елитите имат пари. Те плащат на граждански служби, плащат заплати и е, заплащат за услугите на лоялните, които се страхуват от е, промените, страхуват се, че ще загубят е, работната си заедост. Е, и това прави средната класа в много тежка ситуация. Много малко се прави за подкрепа на реформите няколко стотин милиона, които Сърбия, Косово и Северна Македония ще получат от Европейския съюз, са много малко пари в сравнение с парите, с които разполагат правителствата политическата економия, економика, елитите привличат много повече пари, които отиват участи в правителствата, участи в техния джоб за да може да се постигне а, трансформация в Западните Балкани, трябва да се промени подхода. Фондовете и структурния подход трябва да се промени с фондовете и с подкрепата трябва да вградим ценности в обществата и да повишим натиска отдолу нагоре. Евролекс трябва да напусне Косово. Европейския съюз трябва да се ангажира с мисии във всички държави. Както в Македония, тяхната дейност трябва да бъде на напълно публична и да ангажира обществата да продължават да работят. Това конкретно оценяване на ситуацията може да бъде като насока. И накрая Европейския съюз действа като мотивация в повечето случаи. Въпреки всичко, ние сме между един изтеглящ фактор и растящата, растящото недоволство на гражданите. Ние трябва да се тревожим от това, че реформите са се загубили някъде между а, напредничевия фактор и а, разочарованието. Председателя, имате думата за въпроси. Започваме с господин Пенцери от комисията АФЕД. Всъщност никой не е, е поискал думата. Аз ще задам един много кратък въпрос. На базата на последното изказване. Подобни думи чуваме вече доста време. И то не е само по отношение на кандидат-членките за е, е, кандидат-членките, но и държавите членки. Става дума за ширеща се корупция и злоупотреба с европейските средства, която се базира на начина по който се провеждат проверките от страна на Европейската комисия. И е, нито веднъж обаче не съм чула самата Европейска комисия да каже добре, ще променим нашия подход и ще направим нещо по въпроса. Те си продължават както си знаят. Вие, доколкото разбирам, както и аз, смятаме, че напротив положението в момента би трябвало да провокира някаква реакция от тяхна страна. Председателя, благодаря, господин Юрек. Благодаря. Благодаря на всички за техните изказвания. И имам един въпрос към господин Букичо, председателят на Венецианската комисия. Няколко коментара, както и а, въпроса. Говорим за разширяване. Това е трудна тема, тъй като трябва да се постигне а, равновесие между а, две неща. От една страна стабилност в а, кандидат членката, от друга страна а, сработване и сътрудничество. Обсъждаме днес Балканите. Това е добра възможност да изразим надежда, че а, конфликта между Северна Македония и Гърция най-накрая е разрешен. Гърция обаче а, успя да ни напомни, че културата е нещо важно. Европа също е културно понятие. И тя не може да бъде а, присвоена с, с цел а, нечи политически амбиции. всяко а, правителство а, печели с мнозинство и и има а, свой дневен ред. Не винаги обаче той е а, същия като интересите на Европейския съюз. Винаги, когато ние смятаме, че действията на едно правителство са против обществения интерес, ние се позоваваме на нашите правни механизми. И още нещо. А, много а, Интересно нещо се случи пред няколко месеца в Европейския парламент. Говоря за резолюцията, която задейства член номер 7. А договора за Европейския съюз е съвсем ясен. Необходимо е мнозинство от две трети в парламента, за да бъде задействан той. Ето аз сега стоя пред оборудване за гласуване с три копчета – бяло, зелено и червено. Тоест, човек има три а, опции. Може да гласува за, против или въздържал се. За мен Европейския парламент е единственият орган, където е възможно с квалифицирано мнозинство да се анулира, да се пренебрегват част от подадените гласове. Експерти са решили, че няма да вземем предвид онези, които са гласували въздържал се. Въпреки, че договорите са ясни. В тях става дума за всички подадени гласове, т.е. трябва да се броят и въздържалите се. И друг пример от една друга институция. А, сещате ли се за а, подобна ситуация, където а, въздържалите се биват пренебрегнати? А, друг, друг пример, друг сценарий Истанбулската конвенция. Европейския съюз а, провежда оживени дискусии, въпреки че темата е доста чувствителна. Такъв е а, а, момента и в България, където Конституционният съд се произнесе, че Истанбулската конвенция противоречи на българската конституция. времено обаче върху България непрекъснато се оказва натиск. Тоест правителството е в позиция а, да а, е изправено пред избор дали да пренебрегне собствената си конституционен съд и неговото решение. Същевременно Конституционният съд би трябвало да е в позиция а, да а, взима решения без натиск от никъде и да упражнява надзор над изпълнителната власт. Така че това е положението в България. Вие споменахте множество а, рискове, както в кандидат членките, така и в държавите членки. Свързано ли е това обаче по някакъв начин все пак с самата институционална структура на Европейския съюз? Благодаря. Господин Питер. 15 благодаря, господин председател. Преди 15 години се проведе Европейски съюз в Солун. Там се разискваше перспективата пред Западните Балкани. Тогава бяха споменати обичайните диагнози. Да, постигнате напредък, но предстои още много работа. Няма как, обаче, да имаме Европейски съюз, където членовете имат различни представи за върховенството на закона. Въпросът ми е следния. Как според вас може да се катализира процеса? Благодаря, господин Пители. Господин Адемов, искахте ли да се изкажете? Явно не. Няма други желаящи. А, имаше въпрос към, кози, към комисията от страна на госпожа Интвелт. Искате ли да отговорите? By... Да, е, госпожа Интвелт е, повдигна един много а, а, важен въпрос. Да, е, ние се опитваме да приемем инструменти, за да преодолеем недостатъците и в предприсъединителния процес. Цялата политическа цел е ясна. А, а именно, че тези държави имат бъдеще в Европейския съюз. Какво направихме от Солун насам? Една съществена а, промяна а, по отношение на инструментите, с които работим. А, Казах какво имам предвид в стъпителното ми изказване. Какъв е нашия подход? А, политически ние работим с държавите кандидатки, но изборът е техен. техен. Те трябва да видят необходимостта от това да постигат напредък. Ние ще ги подкрепим. 53 конкретни действия сме заложили в стратегията за подкрепа, за подкрепа на реформите в областта на върховенството на закона. Това е един от новите подходи. Другия е, е процеса на преговорите. Мисля, че не бива да имаме промяна всяка една година. Необходима ни е стабилност. Но има яснота, а именно първо основните неща и второ пряка връзка между напредъка по отношение на глава, глави 23 24 и останалата част от преговорите. Още един елемент, е, за който се спомена тук е, на панела, а именно разясняване пред държавите какво правим и какви са нашите е, оценки може би можем да направим повече с така наречената дипломация пред обществото, работа с обществото, като ясно заявим какво очакваме и какво а, а, очакваме от държавите членки. Ние сме пределно ясни в случаите на отстъпление от а, позициите. Ако следите съобщаните на комисията, ще видите, че сме изключително активни в това отношение а именно да сме пределно ясни, когато не сме доволни от а, а, действията, които наблюдаваме на място. И накрая ще кажа, че ние от страна на комисията, най-вероятно от страна на парламента и другите институции, можем да покажем какви са възможностите а, и каква подкрепа предоставяме. Но решението е на политическите лидери, на гражданското общество, заинтересованите страни в държавите. Те трябва да предприемат стъпките, които да доведат до напредъка. Благодаря. А, сега един бърз отговор на а, въпросите на другите колеги. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на въпроса, който ми зададе господин Юрек, ако правилно си спомням. Съгласен съм с вас. Вие подчертахте ролята на пакта за стабилност в процеса на предприсъединяване. Стабилността наистина е нещо много важно края на конфликта между Северна Македония и Гърция е една чудесна стъпка. И тя ще улесни процеса на интеграция. Не мога аз да взема позиция по отношение на това, доколко парламента се съобразява с а, върховенството на закона, а по отношение на Българския конституционален съд. А, а, сега, сега ще ви кажа а, на вас като на поляк какво аз мисля а, за отношението на конституционните съдилища. Техните, а, техните решения ние трябва да се съобразяваме. Всеки трябва да се съобразява с тях. това число и правителството, и политическите лидери. Благодаря ви за въпрос. Благодаря ви, господин Бокиче а, и кратък отговор от господин Камечич. Първо. Ако желаете, разбира се. А, ако не желаете, не, не е задължително. Първо, относно посланието, което дава Европейския съюз и как то се възприема в региона. А, има а, очевидно объркване а, между комисията Диджинир и а, а, държавите в региона. Примерно, ако имате премиер, който е обвинен в нарушаване върховенството на закона, какъвто е случай в Македония, и той получава убежище, така да се каже, в държава членка, в този, в този случай в Унгария. Това е объркващо послание от страна на Европейския съюз. Посланието, което идва от Европейския съюз, трябва да бъде по-директно, по-ясно и по-включващо. Защото в противен случай рискуваме да загубим а, подкрепата и на най-големите евроентусиасти, защото и те са разочаровани от Европейския съюз, от неговата, от липсата на действие от страна на Европейския съюз с оглед на скорошните отстъпления от върховенството на закона. Благодаря. С поглед към програмата искам да ви попитам, искам някой да даде още кратък отговор на въпросите, които бяха зададени? Е, по въпроса с вашето правителство, когато говорихте за е, либерализирането на визовия режим показа се, каза се, че няма доверие в доклада на Европейската комисия. Въпреки всичко, обаче, има го огромни възможности да започнат преговори между Сърбия, Сърбия, Северна Македония, да се постигне някаква сделка между Сърбия и Косово. Така че политическата тежест на държавите членки може да бъде използвана като двигател – докладите трябва да се четат леко, да има наръчници за е, държавите членки, да бъдат ангажирани много повече организации на гражданското общество. Бизнес общностите също така са готови, независимо от това каква е политическата ситуация, те инвестират в Косово, Албания, Македония и в Скопие. Това е голяма група заинтересована от е, е, върховенството на закона. Председателят, благодаря преди да помоля господин Кук да направи заключителни бележки от името на моя председател, искам да благодаря на колегите, които дойдоха. Има много причини. Понеделник е края на мандата. Е, има причини валидни за слабото присъствие. Тук гледам докладчиците за нашата комисия по правовия ред, които са работили в работната група, председателствено от Софи Антвелт. Има много-много е, делегации и е, наблюдатели от АФЕТ на Западните Балкани. Има много интензивно взаимодействие между нашите комисии. Съдържанието е много важно. Искам да благодаря на изказалите се за отчитането на резултатите. Сега позволете ми да дам думата на господин Кукън, председател на работната група в АФЕД за Западните Балкани. Благодаря, господин съпредседател. Ще бъда много кратък. В заключителните си бележки искам също така да оценя високо работата на експертите, особено факта, че в изказванията си говореха на основата на реалния политически живот и реалната политическа ситуация в всяка от страните. Те не искаха да ни впечатляват с, с теоретичен анализ. Те говориха съвсем реалистично оценяваха ситуацията такава каквато е. Искам да благодаря също така на уважаемите колеги за това, че дойдоха да присъстват на тази дискусия и на всички присъстващи тук в тази зала. Много се радвам особено, че имаме възможност да проведем този брифинг преди Европейския парламент да завърши мандата си. Темата е много важна. Всеки, който се изказа, се съгласи, че върховенството за на закона е гръбнака на демокрацията и това е една от най-важните сфери на процеса на евроинтеграцията. Беше подчертано също така, че това е основата за присъединяването към Европейския съюз. Изключително важно е непрекъснато да се подчертава значението за партньорите ни на западните, в Западните Балкани. Европейските институции трябва да останат твърди и изискващи спазването на върховенството на закона, зачитането на правата на човека. Искам да напомня това, което цитира господин Попико, че проблемите на върховенството на закона следва да бъдат напълно пълно отразени и а, трябва да се отчете и правителствата трябва да подчертава непрекъснато, че а, реформите се правят не за да се угоди на Брюксел, а за да се подобри положението на хората в съответните страни. Може би ще бъде трудно, но хората трябва да бъдат убедени. Трябва да правим реалистична оценка за позицията си в процеса на разширението на Европейския съюз. Без глави 23 и 24 по-нататъчни присъединявания на държави към Европейския съюз няма да бъде реалистично. Нека да бъдем реалисти. Има нещо като оплакване от колеги за начина на функциониране на Европейски съюз и Европейската комисия. Аз разбирам, винаги знам, че винаги съм знала, че процесът на разширяването е съвместно предприятие. Ние трябва също да допринесем, а, защото иначе няма да ни се вярва. И мисля, че трябва да приемем нещата такива, каквито са. Аз съм съгласен обаче с господин Даниелсон, че ние трябва да бъдем много твърди и да казваме на нашите партньори, че те трябва да изпълнят 100% критериите. Няма кратки а, скъсявания на разстоянията. Като погледнем региона, ситуацията е много сериозна. Няма да се впускам в подробности за всяка конкретна държава, но в общи линии и го и чухме това в изказванията на а, някои от ораторите. Има и едно връщане назад по отношение на правовия ред в Западните Балкани. Преди няколко години очакванията ни бяха по-високи за реформите в съд съдебната реформа в региона, резултатите бяха по-слаби. Трябва да направим ясни препоръки във връзка с върховенството на закона за всяка конкретна държава. Главите 23 и 24 са в сърцевината на евроинтеграционния процес. Те отразяват критериите от Копенхаген. Те продължават да бъдат много актуални те определят коя държава кога е готова да се присъедини към Европейския съюз. Винаги трябва да си спомняме критериите стабилността на институциите, гаранция на демокрацията, върховенство на закона, права на човека зачитане и закрила на малцинствата. Без ясен и измерим напредък в тези сфери не можем да се придвижим напред. Надявам се, че този, това послание ще бъде наследството на нашия парламентарен мандат и ще благодаря на колегите, казва председателя. Благодаря за вниманието. Довиждане, колеги.